Thank you very much. Dear colleagues, uh, good morning. Our colleague Vincenzo Iovine has informed me that he has joined. Uh, господин Винченцо Йовини ми съобщи, че той се включва в Алианса на социалистите и демократите в Европейския парламент. Е, сега започваме с гласуването. Първо по докладът Винклер.